mes chers collègues. Euh, Колеги, дами и господа, започваме работа с известно закъснение. Като че ли всички ние с мъка се разделяме с летния отпуск. Но в замяна на това пък съм много щастлив да ви видя отново тук. Сега трябва да започнем този изключително изпълнен с събития от бюджетна гледна точка период, който няма да бъде никак лесен от политическа гледна точка, но ще бъде много важен, защото ще имаме възможност да разгледаме и да гласуваме последния годишен бюджет в рамките на нашия мандат. Запознали сте се с дневния ред, ако нямате възражение срещу него, Само искам да ви кажа, че по точки 10 и 19 точки 10-19 предлагам да бъдат прехвърлени към друго заседание след, на следващ етап. Точка 10 е доклад за седалището на парламента. И в последните дни получихме допълнителна информация, допълнителни цифрови данни за седалището на парламента, които потикнаха докладчика да поиска отлагане на разглеждането на неговия доклад. По точка втора съобщение на председателя. Те са в бюлетинчето КО Нюс. По точка трета предлагам да одобрим протокола от заседанието 26 27, 1 юли, 11 юли. Ако няма възражение, както правим винаги, те ще се считат, тези протоколи ще се считат за прияти. И веднага стигам до точка четвърта и пета за многогодишната финансова рамка 2014-2020 и веднага ще дам думата на един от докладчиците, Ивайло Калфин, който има и други ангажименти, иска да се изкаже веднага. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко ще ви представя съдържанието на двете предложения относно споразумението за многодишната финансова рамка и резолюцията за междуинституционалното споразумение. Най-важен всъщност ще бъде графика за работа и как всъщност ще се процедира нататък. Предполагам, че вие ще представите резултатите от работата на контактната група и вчерашното заседание. Съвсем накратко, в двата документа всъщност няма нищо изненадващо. Доклада за МФР всъщност е, се състои от едно изречение, тъй като ние като Европейски парламент нямаме какво да, нямаме право да изменяме текста. Има само едно изречение, свързано с а, е, проекто резолюцията, т.е. или трябва да дадем одобрението си, или да не го дадем. И разбира се, а, е, в момента на гласуването ще вземем предвид този факт. Второто становище е становище към Комисията по конституционни въпроси, която е водеща по това досие. И се надявам колегите от Комисията по конституционни въпроси да вземат предвид нашите изменения, без да ги изменят съществено. Тук заявяваме, че споразумението, което беше постигнато, очевидно е максималното, което може да бъде постигнато в момента. Едновременно с това не сме напълно удовлетворени от процедурата като цяло. Имахме редица заседания с председателството на съвета, но тези срещи не помениха съществено процеса на взимане на решение в съвета. Имаше много сериозни въпроса, свързан с факт, че Европейския съвет взе своето решение още в края на февруари и на практика по този начин завършиха преговорите по някои въпроси беше заобщо да се зачете правото на парламента да участва в обикновената законодателна процедура, което за нас не е приемливо. И смятаме, че това беше първият договаряне на годишната финансова рамка от влизането в сила на договорът от Лисабон насам и затова предлагаме по време на междинният преглед през 2016 година да се опитаме да подобрим правилата за междуституционално сътрудничество и в частност да засилим ролята на Европейския парламент като законодател. Това е основната идея на нашето предложение. Надяваме се то да бъде включено в окончателно предложение на Комисията по конституционни въпроси, което ще бъде представено на пленарна зала. Да повторям, е, две са основните въпроса. Първият е свързан с плащанията, вторият е преразглеждане на законодателният аспект на досието. Ако се наложи, ще внесем изменения на това предложение, но това е позицията ни за момента. Най-важното тук нататък е как ще се гласува в парламента, кога и как ще гарантираме, че условията, които сме поставили, ще бъдат изпълнени. Благодаря ви. Вайло. Благодаря, Вайло. Междувременно, междувременно в залата влезе Александър Алваро. Искам да му кажа колко сме щастливи, че се връща в добра форма. Бяхме много обезпокоени, притеснени, после получихме по-добри новини. Но най-добрата новина е, че отново сред нас добре е дошъл Александър. Отново сред нас. Радваме се, че ще продължим да работим с теб. Браво за смелостта, която прояви. Много сме щастливи, че отново си сред нас и се надяваме да ни помогнеш е, с цялата си мъдрост и ентусиазъм. Сега ще продължим по многогодишната финансова рамка. Дали другите докладчици биха искали да допълнят нещо към казаното от Ивайло? Жан-Люк? Не. Не, е, предпо... Вчера Контактната група потвърди, че трябва да се осъществят две условия и затова гласуването бе отложено за втората пленарна сесия през октомври и дори ако не бъдат осигурени условията, изглежда, че в някои комисии има проблеми с законодателната част и съвета има известни съмнения по сумата 3 милиарда. Така че може вота да бъде отложен дори и за по-късна дата. Да... Все още имаме време за дискусията по МФР и ще видим дали ще стане това на следващата сесия в Страсбург. Благодаря, Жан-Люк. Ани Йенсен. Ами, нямам какво да добавя всъщност. смятам, че процедурата като цяло ясно показва, че съвета допусна грешка при започването на процедурата и сега всъщност ние не можем да приключим с многодишната финансова рамка, тъй като не можем да приключим законодателното досие. А съвета на практика сам се е блокирал. Според мен положението, в което се намираме, е просто абсурдно. Няма как да приключим до до година. И се надявам това, което се случи сега, да послужи за урок на съвета. От самото начало им ясно им заявихме, че ако продължат да действат по същия начин, ще се стигне до сериозни проблеми и това се случи последните преговори по законодателните досиета ще засегнат многогодишната финансова рамка и междуинституционалната споразумение, в частност политиката за сектото стопанство и заедостта. Благодаря, Ан Александър. Благодаря. Благодаря на всички. Ще си позволя да се изкажа не по бюджета, а да взема отношение към вашите много мили думи, с които ме поздравихте. Е, да благодаря и на колегите за начина по който ме посрещнаха. Наистина е когато се върнах след едно по-дълго отсъствие в парламента и се попитах а, е, е, дали нещо се е променило, сега осъществявам, осъзнавам, че всъщност нищо не се е променило, освен че вече получаваме бисквитка към кафето. Това е чудесно, наистина, няма нищо лошо в това. Във всеки случай, уверявам ви, колеги, че съм на път да се възстановя напълно и се готвя да заработя отново с пълни сили. Виждам, че и отношенията между парламента и съвета не са претърпяли някакви радикални изменения. Ще видим как ще се справим. Използвам случая сега публично да благодаря и на сътрудниците от моето бюро, които работиха много усилено в мое отсъствие и ето, че нещата не са спряли, независимо от това, че аз бях по-далеч от вас. Онези от вас, които ме познават, може би ще установят, че в момента съм станал малко по-спокоен. Приемам нещата по-философски. Е, Благодаря, Александър. Много сме щастливи. В рубриката Добри новини искам и да обявя, че в семейството на Косело Испачеко се е родила една малка италианка Джулия. Каза, че била португалка. Не, малка италианка. Това е първото заседание след вакансията. Все още сме в вакансионно настроение. Докладчика обясни какъв е графика за МФР отлично посочи какви са етапите. И както казаха и Вайло и Жан-Люк, в нашата резолюция от юли, в която парламента прие с голямо мнозинство, той дава съгласие за политическия компромис за международна многогодишна финансова рамка и е, обявява, че ще гласува правно споразумението в момента, в който текстът е на разположение. Това вече е така. И щом се увери, че има на лице две условия. Първо, че ще разполагаме с всички кредити за плащания за 2013 година – и по-специално втория транш от втория коригиращ бюджет. И второ, че преговорите по законодателния регламент, политиките, които се финансират от многогодишната финансова рамка, са вече обект на някакво политическо споразумение, което позволява да се от оттеглят резервите на парламента, тогава ще може да гласува. И както ви казах, нито едно от тези две условия не е изпълнено. Веднага след това ще разгледаме проекта бюджета за 2014 година. Министрите на финансите заеха една позиция, която противоречи на споразумението по МФР. Така че, както виждате, нагласите са доста очудващи и доста неприемливи за парламента, нагласите в съвета. А, по отношение на законодателния регламент, преговорите напреднаха по по-голямата част от важните от бюджетна гледна точка регламенти, но както можеше да се отгадне, делегацията на парламента, Делегацията на парламента се, са изправени пред делегации на съвета, които смятат, че всичко записано в заключенията на Европейския съвет от 8 февруари е свързано с МФР и повече не може да се договаря. От правна гледна точка това е много жалко за парламента, защото ние участваме в процес на съвместно вземане на решение. Тук има един много сериозен политически проблем и това са макроекономическите условия. Ще видим в хода на преговорите как ще протекат нещата, но предвид всички оставащи висящи въпроси, контактната група вчера реши да отложи с един месец гласуването по многогодишната финансова рамка. Преди лятната вакансия смятахме, че вода ще се състои през септември. Явно няма да е така, няма да е и през първата сесия на октомври, а през втората. Тоест, за същата сесия, на която ще се гласува и бюджета за 2014 година. И то при условие, че са на лице всички изисквания – по този график работим сега. А коя е добрата новина? Извънредното заседание на бюджетната комисия, предвидено за следващата седмица в Страсбург, на което смятахме нашата комисия да гласува многогодишната финансова рамка, вече не е необходимо. Така че в Страсбург ще си имаме обичайното заседание на координаторите, но не и пълно заседание на комисията. Салвадор поиска думата. Благодаря, господин председател. Очевидно проблемите си остават, особено с кредитите за участие и кредитите за плащания е, е, в рамките на коригиращия бюджет за тази година. Комисията отчита необходимостта да се запазят тези кредити за плащания. Но по останалите елементи на регламента продължават преговорите и председателите на различните компетентни комисии заявиха, че има още много неща, които трябва да се договорят. Но тук искам да задам един въпрос на председателя на, и на тримата докладчици, които отговарят за многогодишната финансова рамка. Как литовското председателство прие тази нова серия преговори? Бих искал да разбера дали има положително отношение, да работи в дух на компромис, смята ли да улесни нещата или ще остане безучастно? За да може някакси да предугадим как ще се развият преговорите. Благодаря, Салвадор Йоран. Uh, Благодаря ви, господин председател. Нека да продължим по същата тема. Аз съм председател на моята политическа група, която отговаря за бюджета, политиката по сближаване и други теми. Наскоро се срещнахме с координаторите и докладчиците, в частност с господин Капула Сантос, който отговаря за ОСП и техните коментари бяха много притеснителни. Говорим за макроекономически условия, но трябва да имаме поти други факти, като например сачкото стопанство. Все още се обсъждат много големи принципни въпроси, като налагане на тавани на преките плащания. Както знаете, това е много сложен въпрос. Трябва също така да обсъждаме и гъвкавостта между първи и втори стълб на ОСП. Това също е важен въпрос. От години насам обсъждаме дали трябва да има гъвкавост от втори към първи стълб или и от двата стълба към другия. Това са много важни въпроси. Както каза и Салватор, има конкретни министри, които отговарят за тези въпроси и те в момента остават с впечатлението, че не разполагат с необходимия мандат да преговарят по тях. Как можем да преодолеем този блокаж? Според мен е необходимо да се стигне до някакво ново равнище. Недопустимо е нашите докладчици по следското стопанство, политиката по сближаване и други теми да сами да успеят да продолеят блокажа с съответните компетентни министри. Явно е, че трябва да се работи на по-високо равнище. Явно трябва да се деблокира ситуацията някъде на равнище държавни правителствени ръководители. Не знам дали това е въпрос, който е бил обсъден на заседанието на контактната група, но трябва да се, да се повдигне този въпрос. В противен случай ще ни свърши времето. Благодаря, Георан Анна. Въпросът беше повдигнат в а, групата за контакт. И ми се струва, че председателите на отделните комисии ни обясниха, че имат нужда от налагане на натиск отгоре, за да постигнат нещо в съответните си преговори. И ми се струва, че като цяло парламента се опитва да помогне, защото във всички тези преговори, било то по въпросите на селското стопанство или на регионалното развитие, Нашите докладчици постоянно казват, че не искат да засягат националните пакети, тъй като знаем, че въпросът за средствата и разпределението между държавите членки е много деликатен. Има обаче други въпроси, които трябва да бъдат обсъдени с парламента, а срещу себе си имаме преговарящи от съвета, които не разполагат с необходимият мандат. По отношение на регионалното развитие, преговорите се оказват изключително сложни, тъй като 27-те държави членки изглежда са стигнали вече до някакво споразумение и много трудно можем отново да подновим преговорите. А по отношение на селското стопанство ми се струва, че председателството всъщност беше много очудено от факта, че има някакъв проблем и че може да се наложи подновяване на преговорите. Но не, действително има важни въпроси, като например гъвкавостта между двата стълба по ОСП. Това е въпрос, който има и бюджетно измерение. Ако се прехвърлят средства от втори стълб към първи стълб, трябва да има съфинансиране, защото се прехвърлят средства от а, една един стълб, който има много ясни правила за разпределение на средствата, към един стълб, където има много по-гъвкави и индивидуални правила. Така че, може би трябва малко по-сериозно да се погледне на принципа за съфинансиране. И този принцип, който е в основата на развит на много от местните органи самоуправление и начин, по който те функционират, се поставя под заплаха. Така че, както виждате, тук засягаме много сериозни въпроси и най-лошото от всичко е, че пред... ние всъщност предупредихме съвета, че ще се стигне до там и наистина се стигна до проблеми. И мисля, че Георан е прав. Най-вероятно ще трябва въпросът да се прехвърли на по-високо равнище. Euh, Благодаря, Ан. Да, наистина. Намираме се в едно положение, което може да бъде предвидено и беше предвидено. И ще бъде мига на истината след няколко седмици. Той ще настъпи за парламент. Нашите законодателни комисии много добре си дадаха сметка, че в всички области, в които трябваше Европейския съвет да вземе позиция на заседанието си от 8 февруари, области обаче, които са от областта на съвместното вземане на решение, а, настъпи тотално объркване. Съвета, и това можеше да се предвъди, и то по време на различни председателства, ирландското и сега литовското, смятат, че всичко, което е записано в заключенията на съвета от 8 феврари е записано веднъж за винаги, е влязло едва ли не в договорите и не може да се предоговаря. И всъщност опасността за парламента е, че всяка една от парламентарните комисии ще бъде подложена на натиск. Виждаме това, Комисията по селско стопанство, по сближаване, по регионално развитие и този натиск е всъщност, ако не се постигне споразумение до края на годината, реформата и новата система няма да се приложи и ще приключите мандата си с пълен провал. И точно тук, от, от тук се объркат нещата. Трябва да се намери всъщност един компромис. По-добре един лош компромис, който да позволи да приключим добре мандата, отколкото да завършим с един провал. Това е въпросът, който си зададахме, обсъждайки многогодишната финансова рамка. И наистина, ние не можем да се измъкнем с чест искайки правата и правомощията на парламента, скрепени с договор от Лисабон, да бъдат зачетени, ако не проведем едни глобални обобщаващи преговори. Вчера си зададахме този въпрос в контактната група и председателя Шулц стигна до заключението, че ще се наложи да се организира среща на високо равнище на трите институции, било възоснова на член 324, както направихме през юни, било в по-неформален формат, но много скоро. С оглед на следващите е, тристранни срещи по важни теми, предвидени през следващите две седмици. Искам да припомня, че що се отнася до нашата комисия по бюджета, сме предвидили посещение в Вилниус този месец на 19 и 20 септември Потвърждавам, една делегация под мое ръководство ще отиде в Вилнюс, в нея ще участва и госпожа Грибоскайте. Имахме една първа тристранна среща за годишния бюджет за 2014 година преди два дни с министърката на бюджета на Литва. И аз посочих, че това е една от темите, които ще засегнем с госпожа Грибоскайте. Има ли други въпроси или коментари? Междувременно, както каза преди малко и Ивайло, подготвяме нашият доклад, нашето становище и препоръки и на АВКО и по междуинституционалното споразумение. Споразумяхме се с АВКО по съответната редакция на текста. И си спомняте, че бяхме взели решение да напишем доклад по наша собствена инициатива на нашата комисия за бюджета, който да бъде разгледан след гласуването на МФР който да се спре на институционалните полуки, които могат да бъдат извлечени от преговорите по многогодишната финансова рамка. Сигурни ли сме, че и Явко ще отложи живота си? Да, да, да, абсолютно. Вчера се свързах с председателя Касини. Авко също възнамерява да отложи вота си, така че нашето становище не е така спешно. И всичко това, за да окажем някакъв натиск върху съвета, както ви казах преди малко. Ако нямате други коментари по тази изключително важна точка от дневния ред, можем да преминем към следващата точка, точка 6, тясно свързана от политическа и техническа гледна точка – с многогодишната финансова рамка, а именно проекто бюджета за финансовата 2014 година. Ан Йенсен, искаш ли да ни изложиш най-общо какво е положението след вота в съвета и тристранната среща от преди два дни? Благодаря, господин председател. Съветът гласува бюджета на 2 септември е, в рамките на писмената процедура. И ако прегледате цифрите, ще видите, че това очевидно е, е, е повторение на старата история и тя придобива вече символичен характер. Отново се правят съкръщения. Съветът е, съкръщава плащанията с около 1 милиард е, някъде около 1,8%, е, 1,2% две са е, съкръщенията, които се предлагат е, от комисията. Ако сравним нещата с е, това, което е, се прави по отношение на 2013, е, ще видите, че е, има едно намаление на средствата от 6% в европейския бюджет. Това е, е доста по-малко, отколкото предложението на комисията. Ще видите, че именно там, където става дума за растеж, за заетост, за научни изследвания, за образование, е, подхода е доста рестриктивен, а именно тези е, сектори, тези области са много важни за нас. Естествено, е, ние бихме желали в е, едно б да се отпуснат е, достатъчно средства за инициативите по отношение на младите хора. Аз също и по отношение на научните изследвания за еразъм, косме, иновации, е, вие виждате, че вместо да се предвидят повече средства е, за тези е, важни от наша гледна точка програми и инициативи, съвета съкръщава. Салвадор вече спомена, че плащанията всъщност е, са за съвета, задълженията са за е, парламента. Не, не е точно така. Важно е, е решенията да предвиждат едно съразмерно съотношение – е, между е, средствата за бюджетни, за бюджетни кредити, заплащания и задължения. Нещата, освен това, е, вече не са от технически характер, те са от политически характер. Всичко, което е заложено в бюджета, се отразява и на нашите политически решения и действия. И в момента сме изправени пред политически проблем отново. Когато казвам ние сме изправени, имам предвид парламента. Споменат бе мандата за трилога. Господин Ливия за 2013 година постави въпросите за достатъчно средства за плащания, проекто бюджета и това, че съвета би трябвало да се съгласи с отпускането на допълнителните средства, за да покрием предвидените и забавените плащания в бюджета за тази година, преди да преминем към следващата, към 2014. Така че е, е, решенията по отношение на бюджета за настоящата година, естествено, е, както е, това вече многократно бе заявено и от нашия докладчик за 2014 година, ще бъдат основата, на която ще се взимат решения за 2000, бюджета 2014 и е, международната финансова рамка. Много важно е, естествено, да имаме достатъчно средства, за да си плащаме сметките. Същото, което въжи и за всяка друга институция или предприятие и домакинство, въжи и за нас. Е, комисията има редица предвидени програми, е, които е, продължават и през следващата година и само 8% всъщност от средствата, които са необходими за тези програми, са предвидени в бюджета за следващата година, а останалите плащания са всъщност от предходни периоди. И именно за това времето ни притиска и необходимостта от плащания, които са забавени, също нараства. Имаме работна група със съвета по отношение на кредитите за плащания относно забавените плащания, така наречените РАО, и а, отново а, попадаме в а, ситуация на забавене а, след последния трилог, а, защото очевидно трябва да направим нещо на по-високо равнище и да съберем трите институции, за да решим нещата. Очевидно, равнището на работна група само не е достатъчно. Трябва просто да се опитаме да упражним малко по-силен натиск върху съвета, така че той да постави нещата на масата и в рамките на преговорите отново да решим въпросите за бюджетните кредити, заплащания и задължения. Но, както ви казах, е, съвета си продължава така, както е, и до сега е правил. Продължава е, с съкръщенията. Може би те са по-скоро символични. Но тези съкръщения засягат предимно плащанията. И то най-вече позиция 1А, позиция, която се отнася до растежа, на позиция 3, е, е, която е, е, е свързана с гражданите и позиция 4 правосъдие, законодателство. Висящите съдебни дела би трябвало да бъдат също предвидени в бюджетните позиции, но именно и по отношение на заетост на заплащанията на трудовите възнаграждения съвета предложи да спрем разискванията и работата по е, новия регламент. Е, е, нали, а става дума за персонала. Естествено, че има а, е, въпроси, които трябва а, е, да бъдат решени. Те не търпят отлагане. Ние трябва да знаем, можем ли да плащаме или не можем да плащаме. А, е, в а, бюджета, проекта бюджета трябва да бъдат а, заложени а, сумите, които, в рамките на които ще се движим вече а, през а, следващата година и ще знаем как можем да отговорим на предизвикателствата на економическата ситуация, в която се намираме. Измененията за бюджета вече са направени тук в парламента. Другата седмица политическите групи ще ги обсъдят. И ще видим вече какво ще следва от Страсбург нататък. В момента ми е трудно да преценя какво точно ще бъде решението на колегите от отделните политически групи и комисиите. Има много идеи, внесени от различни колеги или обсъдени с мен, загатнати в разговорите ни, които се отнасят до съответните е, финансови рамки, в които трябва да се движим, до сумите, които смятаме, че трябва да се предвидят. Комисията междувременно вече ни е предложила един списък, е, е, в който е записано кои от плащанията междувременно вече са покрити, т.е. извършени и кои са все още непокрити. Както ви казах, има доста забавени плащания, така че нещата могат да се решат единствено на по-високо политическо равнище. Има и други тревожни моменти по отношение на бюджета, свързани с агенциите. Знаете, че там също има известно разминаване в вижданията на комисията и съвета. Аз лично смятам, че всяка агенция би трябвало да е, се разглежда самостоятелно, отделно от останалите. Е, имаме и нови, е, новосъздадени агенции, които точно в момента всъщност започват да работят. и са затруднени и в самото начало на е, работата си. Също времено има и е, съществуващи вече стари агенции, които обаче получават е, нови задачи, при които се разширява обхвата на действие и те също <laughs> очакват допълнителни средства към това, което ще им се отпусне, за да могат да осъществят задачите, които са им възложени може би ще се наложи е, сливане, преструктуриране на агенции, тъй като очевидно с отпуснатите средства, поне към момента, агенциите няма да могат да изпълнят новите задачи. Е, това обаче отново е, е решение, което трябва да се вземе на по-високо политическо равнище. Но при всички положения е, агенциите също са част от целия процес по договаряне на бюджета. Съвета не е, е предложил много точни е, мерки за в бъдеще. На 18 септември е, във всеки случай е, ще се е, видим с е, предполагам, с комисията. Във всеки случай по отношение на Косме през септември ще има някакво развитие, тъй като ще има е, размяна на кореспонденция. След това ще е, продължим и през октомври, естествено, с селско стопанство. да, една голяма Част от проблемите са свързани с предходни периоди, но МФР трябва да се договори и както се казва, днес вече очакваме някакъв конкретен резултат от преговорите, които се водят и при всички положения не бива да изчакваме и трябва да действаме и на политическо равнище път. Благодаря, Ан. Моника, искате ли да добавите нещо? Либе Vorsitzende, либе колеги. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, Във връзка с бюджета на парламента и бюджета на другите институции ще направя някои коментари и бележки. В началото на годината говорихме за това какъв ще бъде резултата на регламента за служителите и виждаме, че се предвиждат е, намаления на нашия бюджет. Ще получим допълнителни цифри и за след... през следващите дни и седмици, но е, ясно е едно, че това, което предварително бяхме предвидели, ще трябва да бъде съкратено допълнително. Още няколко въпроса ще поставя на вашето внимание във връзка с бюджета 2014 е, някои е, позиции просто ще трябва да бъдат намалени. Да кажем, ако има 2 е, милиона предвидени за кафета, и можем да си ги спестим, едва ли света, така да се каже, ще пропадне, нито ние ще останем жадни и без кафе. Има достатъчно възможности човек да си вземе кафето от автомати и да си го внесе в залата, сам трудно ще ни бъде да обясняваме на гражданите, че за еди какво си, което е важно за тях, липсва един милион, пък депутатите искат непременно да им бъде сервирано кафето на място. Също време, но не смятам, че е много важно и разумно да обясняваме ние като депутати на нашите асистенти, че видите ли няма бюджетни средства, за да ви заплатим адекватно. Ще бъде важно, естествено, и в края на легислатурния период да помислим за това как можем да съкратим някои от разходите. Така беше и миналия път е, в края на легислатурния период. Е, само за приключване на легислатурния период е, разходите са 2,2%. Това трябва да имате предвид. И е, ако действително е, стигнем до минус цяло и 3, минус цяло и 2 е, и имаме и е, допълнителни разходи за персонал, е, за служители и сътрудници и така нататък. Е, едва ли ще бъдем много горди и доволни, само защото сме спестили, да кажем, от разходите, предвидени за приключване на легислатурния период и за заплащане на нашите сътрудници. Има и още нещо свързано с пенсиите. Един въпрос, който разглеждаме заедно с комисията. Статута на депутата и пенсиите на депутатите са от правомощията на комисията. Ние във всеки случай е, смятаме, че това е разумно да имаме една обща структура, не да отделяме е, структурите и да създаваме и допълнителни е, работни места, което ще ни увеличи разходите отново. 383 хиляди е, са разходите е, по пенсиите на депутатите. В бъдеще, е, може би, е, е ще има из, така, известен буфер, ще имаме възможност за някакво съкрещение, но не бива от самото начало да започваме с, това, тъй като е, не можем да предвидим как точно ще се, предвиж... ще се развият нещата. Е, въпросната структура във всеки случай е, обслужва пенсиите не само на е, депутатите, но също и на служителите на парламента, така че си струва да се помисли тук Нека да се спрем и на Европейската служба за е, външни действия. Разходите е, по въпроси, свързани с сигурността, до този момент е, не са одобрени от съвета. Аз се питам какво бихме направили ние, ако в един миг се окаже, че в Ирак или в друга страна искаме да изпратим някого, а същевременно съвета отказва да покрие или да предвиди съответните средства за покриване на разходи за безопасност на нашите служители в съответната страна. Струва ми се, че трябва е, да обърнем специално внимание на този въпрос, защото това ще блокира на практика работата Ние ни поставя пред един нравствен проблем в бъдеще. Как ще работим, как ще изпращаме когато и да било в зоните, в които е опасно. Съветът е, бих е, казала, че. Е, така, е, действа малко е, като в градината, когато тръгнеш с косачката. Е, нали, сега почвам тук и от край до край изкусявам тук. Не. Не може, като хванеш една позиция, да я съкратиш изцяло, без да мислиш за това, за какво точно са предвидени средствата. когато е, се съкратят е, средствата за е, плащания за съда, да кажем, това означава на практика и за административни разходи, че съда няма да може да, да назначава никого, няма да може да заплаща адекватно на служителите си и това затруднява работата му. И още нещо, свързано с Комитета на регионите с Европейския економически и социален комитет. Взаимоотношенията ни са интересни в момента. От една страна ние желаем да се сближаваме, да работим колкото е възможно в по-тясно сътрудничество, но времено условията, при които бихме могли да осъществим на практика едно по-тясно взаимодействие през 2014 година все още не са изцяло договорени с представителите на тези институции. Така че за сега няма да кажа е, нищо повече по този въпрос. Благодаря. Доминик Рихе има думата. Мерси. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да добавя няколко думи, казаното от Ан Янсен за бюджета. Като член на Европейски парламент ми прави впечатление, че все повече се разминава бюджетната работа и другите вид дейности на европейските институции. В през последните няколко години различните законодателни дейности на различните европейски институции непрестанно се развива, а бюджетът изостава. Изостава не само като размер, но и изостава в времето сметка, например, абсурдно е все още да обсъждаме правното основание и междуинституционалното споразумение по отношение на годишната финансова рамка. Даваме си сметка, че три четвърти от работата по МФР не е свършена поради покажа от страна на съвета. А по отношение на агенциите, тук много ясно се вижда как непрестанно създаваме законодателни текстове и действия на европейско равнище, които трябва да се приворят на практика чрез изпълнителните агенции, а едновременно с това бюджетът на, по никакъв начин не следва това развитие. Така се стига днес до абсолютното положение, в което колкото повече Европа предвижда различни действия и работи на място сред гражданите, с по-малко средства разполага, за да го направи, а освен това самата бюджетна процедура се забавя и осложнява от хаоса, който цари в а, съвета, по-скоро отколкото от липса на воля от страна на съвета. Мен лично ме фрапира най-вече този хаос, който цари в съвета и аз наистина се чудя дали министрите разполага с необходимият мандат за на преговори. Европейските институции непрестанно се стремят а, да допринесат за напредъка на Европа, а бюджета и бюджетната дейност на Съюза по никакъв начин не следва, пак казвам, това развитие. Аз съм докладчик в сянка на НП по бюджета и това отново е един прекрасен пример. Ще си позволя ако ми позволите едно сравнение с... А, ако възприемаме, че европейски бюджет е хляб, виждаме как минаваме от един хляб от един килограм на все по-малки, все по-малък грамаш от 500-600 грама и че се режат все по- и по-тънки филии от него. Намаляват а, цялостните отделени разходи, намаляват преките плащания за новите предвидени дейности. А го припомните, като над 90% от този без това не особено голям бюджет ще бъдат отделени за изплащане на вече поети задължения и закъснели задължения. А това напълно противоречи на твърденията на ръководителите на съвета и разбира се напълни противоречи на целите на Европейския съюз. Така че имаме недостатък от количество на гледна точка, недостатък от качество на гледна точка и освен това закъсняваме с графика а, срещу себе си имаме преговарящи от страна на съвета, които много добре се справят с съкръщенията, но от друга страна са напълно, са в пълен блокаж по отношение на законодателният аспект на бюджетната процедура. И трябва да ви кажа, че аз съм направо изумен от функционирането на институциите в момента. И накрая по преговорите за бюджета през 2014 година имаме следният избор. Или следваме предложението на Европейската комисия, което е просто смехотворно, защото се стига до един марш от 200 милиона евро върху един бюджет от 240 милиарда евро. Мисля, че никой не би ни повярвал, ако кажем нещо подобно. Невъзможно е с подобен марш да бъде устойчив бюджет дори на едно обикновено домакинство. А другият вариант е да изчакаме решението на съвета, тъй като преговорите реално се водят между комисията и съвета, но това вече е решение от политическо естество. Групата на НДП смята, че би било по-добре да имаме възможност за всъщност да договорим и по-голям марш, който да отговаря на приоритетните разходи от гледна точка на парламента, вместо да се опитваме да се придържаме към предложението на Европейската комисия, което обаче не ни оставя никакво поле за политически действия. Но безспорно действията на, на нашите партньори в тази процедура са повод за сериозно притеснение. И сериозно притеснение будят разминаването между увеличаването на законодателните средства в Европейския съюз, различните действия и средствата, с които разполагаме. Всички сме наясно колко трудно е положението. Всички сме наясно, че държавите членки трябва да се справят с сериозният си държавен дълг и проблемите с платежния баланс и оздравяването на бюджетите. Въпреки това обаче цялостният подход на държавите членки към европейския бюджет е напълно незадоволителен. Ето защо смятам, че Европейски парламент трябва да вземе много ясна позиция по отношение на бюджета за 2014 година, защото ако не го сторим, положението ще бъде още по-катастрофално. Благодаря, скъпи колега. Сега за групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Ще се спра на е, казаното от госпожа Янсен по отношение на бюджета. Е, да, е, поведението на съвета не ни изненадва. Свикнали сме вече да се съкрещават средства, както по отношение на най-вече по отношение на плащанията, но но а, междувременно а, ние вече а, достатъчно сме съкрещавали <laughs> бюджета и а, финансовата рамка, така че а, съвета не би могъл а, да съкрещава много драстично. Няма на къде повече, както се казва. И въпреки всичко, ето, около 5 милиона са съкратени допълнително за Косме, за Хоризонт 2020 са съкратени средства, е, а обикновено ние към края на годината е, трябва да извършим плащанията. И ето, че всичко това, което сме гласували междувременно, се оказва е, неизпълнимо именно поради наложените съкръщения. И те водят до нови затруднения и в бъдеще. Същевременно има административни е, проблеми, е, които е, също са свързани с разходи. По отношение на устния превод са предвидени достатъчно вече съкръщения, така че всичко, което съвета предлага допълнително, на практика ще затрудни изключително много работата. Ако се съкрат ти обаче нещо в рамките на административния сектор от стратегическа гледна точка може би ще бъде по все пак подходящо, за да спестим някакви средства, за да можем да ги прехвърлим към някои от важните програми и средствата, които са ни необходими именно за това. Да, е, по същия начин е, стоят нещата и когато е, разглеждаме бюджетите и съкръщенията за агенциите. Хем им се възлагат нови задачи, хем също времено се съкръщават средствата за плащания, което на практика ги поставя в невъзможност да изпълнят задълженията си. Е, това се отнася, да кажем, за е, Агенцията е, за морска безопасност. Тя получи много нови задачи и също времено средствата са съкръщени. И отново стигаме до невъзможността да покрием необходимите плащания. 210 е, хиляди е, евро всъщност е, така са предвидени като съкръщения от предварително заложената сума от комисията във връзка с устния превод. Аз не знам просто как ще се развият по-нататък нещата. Отново се върнах на този пример във връзка с административните разходи, защото има случаи, в които не можем да си позволим повече съкръщения. Е, повече от 1 е, милиард е, за следващата година като буфер, като рамка за селското стопанство едва ли ще ни бъде отпуснат е, и всичко това естествено би трябвало обаче да стане ясно на комисията, както и на съвета, защото е, не бихме могли да свием повече е, бюджета за следващата година и за финансовата рамка за следващите години. При всички положения трябва да се помисли за това как точно ще процедираме по отношение на преговорите с комисията и с съвета. Комисията би трябвало да помисли съвсем точно как точно ще разпредели средствата в рамките на многогодишния период между 2014, 2015 и така нататък. Благодаря. Айде, господин Наранко. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да засегна един конкретен въпрос. Искам да благодаря на докладчика госпожа Анна Йенсен. В основни линии мога да се присъединя към всичко казано до тук. Има обаче един въпрос към комисията и към докладчика по един от елементите, по които има най-големи съкръщения, петата рубрика и размерите, заделени за европейските школи цифрите на комисията са 5,6% по-малки от миналата година. Съвета също предлага по-низки цифри и естествено е да си задам въпрос. Но вярно, че европейските училища, школи са, имат проекто бюджет, но аз не мога да разбера как може да се предвижда такова значително съкръщение от една счетоводна година до друга? Общо съкръщението над 7% спрямо миналия период. Бих искала комисията и госпожа Йенсен да ми дадат допълнителна информация, която да ми позволи mm-hmm да си обясня това съкръщение, което надвишава всички общи съкръщения, направени до сега в бюджета за 2014 година. Благодаря, е, Едит Херцог. Uh, Моника спомена някои от секциите е, и дяловете в бюджета, по които ще взема отношение, но нека да кажа няколко думи и за последните съкръщения и измененията, които трябва да направим за научните изследвания са предвидени ни съкръщения от 1 милиард и 800 милиона, което е твърде много и също времено е, има е, вече значителни съкръщения, които ние се опитваме по някакъв начин с е, бюджетите за изменения на първоначално приятия бюджет да компенсираме, но, както знаете, и там опираме на камък. Нека да се спрем сега на Европейския парламент. Както знаете, днес е крайният срок за внасяне на измененията. Е, след 18 часа вечерта вече няма да има възможност за внасяне на индивидуални изменения. Но е, добре, такъв е реда е, на комисията и ние трябва да се примирим с него. При всички положения съвместно с генералния секретар се опитваме да приведем нещата в съответствие с Лисабонския договор. И ролята на парламента съгласно договора. Инфлационният процент трябва да се съгласува с всички институции и това е нещо, което е обичайна практика. Съгласна съм с това, че можем да се лишим от носене на кафето на място, а бихме могли да предвидим и някои други съкръщения в административната сфера. Комитета на регионите и ЕКОСОС също са един въпрос, който предстои да се е, договори. Е, естествено, още не знаем как точно е, това ще се отрази на е, бюджета през 2014 година. Надявам се, че докладчик скоро ще ни, ни съобщи нещо по-конкретно. Що се отнася до. Е, служителите и заплащането и решаването на въпроса за заплащането на служителите. Съветът, струва ми се, не би могъл повече да бави нещата Естествено, че има а, е, редица а, е, привилегии, а, е, включително и не само за депутатите, а, но и за служителите и би трябвало да предвидим съответните мерки навсякъде, за всички институции на Европейския съюз. Благодаря, господин Бенкович. Благодаря, господин председател. А, и доколкото разбрах, мога да говоря на харватски. Има превод. Ще продължа на хрватски. Телема, on me dit qu'il n'y a pas d'interprétation en croate. Apparemment, il y a. Il y a, ok. Allez-y. Zahvalio bi se najprije našim izvjestiteljima. Благодаря, господин председател. Благодаря много е, на основния докладчик, на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Бюджетът за 2014 година трябва да се разглежда в една по-особена рамка и в по-особен контекст, тъй като бюджетът за 2014 година би трябвало да бъде тясно свързан с многогодишната финансова рамка. Очевидно проекто бюджета за 2013 година не е бил оптимален и сега установяваме, че още не сме приключили с договарянето по бюджета за 2013 и вече трябва да започваме, дори сме се забавили с гласуването на бюджета за 2014 година. Аз съм съгласен с много отказаното от колегата и с това, което вие казахте, господин председател. Политическите приоритети трябва, естествено, да са в основата не само на годишните бюджети, но най-вече на многогодишната финансова рамка. Ако наистина желаем парламента да бъде в центъра на общественото внимание и на всичко, което се случва в е, рубрика или бюджетна позиция 1А са предвидени съкръщения, е, които се отнасят до е, Козме и Хоризонт 2020, които са необясними, нелогични, защото става дума за финансиране на младежката инициатива, на малки и средни предприятия, както и е, на Еразмус. Всичко това в крайна сметка е свързано с е, нашето желание и нашата амбиция да е, насърчим растежа и заедостта. Естествено, че не можем да се съгласим с всичко, което се предлага като съкрещение от съвета. Разбирам, че има проблеми с бюджетните кредити за плащания, с допълнителните постъпления в бюджета с така наречените забавени плащания, РАО. Господин Левантовски многократно е говорил за това, но същевременно ние не можем да се откажем от политическите послания и решения, които ние самите сме взели. Има и множество механизми, инструменти за предприсъединителна помощ, които вече сме гарантирали на редица страни, както да кажем на Босна и Херцеговина. И на лице са и множество други инструменти, да кажем в рамките на политиката за съседство, които изискват допълнителни средства в административната сфера, да кажем, точно по отношение на Харватия се предвиждат съкръщения на административните разходи, а Харватия за първи път е тази година всъщност присъстват в европейските институции като пълноправен член и многократно е, сме разговаряли с ЕПСО и вече бяхме договорили започването на процедурите за е, подбор на служители, е, свързани с пълноправното членство на Харватия. Благодаря, господин председател. Mas tinha aqui uma важно е наистина да се придържаме към приоритетите на парламента. Но тук искам да се спра на конкретния въпрос с агенциите. Според мен е много важно да си дадем ясна сметка каква е стратегията на Европейската комисия по отношение на агенциите. За целта бих искал направо да отправим въпрос към Европейската комисия. Невъзможно е да се правят съкръщения, но с това изискванията по отношение на агенциите да се увеличават. Ако ще се правят съкръщения, то те трябва да се направят чрез преразглеждане на задълженията и отговорностите на агенциите. И съкръщенията трябва да се правят по планиран начин, за да са наясно самите агенции какво се очаква от тях. Но пак казвам, за трябва да сме наясно каква е стратегията на Европейската комисия. Какви са предвидените съкръщения. Да вземем за пример Европейският наблюдателен орган за наркотиците и психотопните вещества. Предвиден е 5% съкръщение на бюджета за тази агенция, но агенцията продължава да има същите задължения, както през последните години, а тази агенция също така е освоила своят бюджет на 100%. Затова не разбирам как се, какъв е доводът за тези предвидени съкръщения на Европейската комисия. Какво очаква комисията от агенциите в конкретният случай с Европейският наблюдателен орган за наркотиците? Каква е, какви са доводите, обясняващи това съкръщение? Благодаря. Генералният директор по бюджета присъства сред нас. Предлагам да му дадем думата след като изслушаме всички депутати, за да може да отговори на въпросите ви и да изрази позицията на комисията и по многогодишната финансова рамка и по проекто бюджета за 2014 година, както и за коригиращите бюджети за 2013, които ще разгледаме по-късно. Сидони. Uh, very briefly, because many of the... Съвсем накратко, тъй като много от въпросите, които за мен са важни, вече бяха засегнати от колегите. Все пак обаче искам да подчертая още две неща. Много е трудно да се приемат съкръщенията по приоритетите, които ние непрестанно защитаваме, приоритетите свързани с економически растеж и заетостта, свързани с нуждите на гражданите. Ето защо аз съм убедена, че наше задължение в рамките на бюджетната процедура за 2014 година е да направим всичко, което е по силите ни за да запазим максимално високо равнище на бюджета за тези приоритети. И просто трябва да притиснем съвета, за да осигурим максимално финансиране за тези бюджетни линии. Вторият ми коментар е свързан с а, програмата за европейските училища. Според мен предвиденето е напълно неприемливо. Предвидените съкръщения за европейските училища противоречат на приоритетите ни, свързани с насърчаване на образованието и чисто и просто това е обидно към служителите, които работят в институциите на Европейския съюз. Финансирането на европейските училища отдавна вече е недостатъчно. Знаем, че много от децата, които имат право да учат в европейски училища, на практика са принудени да влязат в образователната система на страните, където семействата им живеят, което е несправедливо. Очевидно, е, че европейските училища не могат да осигурят места за всички деца, които имат право да учат в тях. И затова смятам, че трябва да се окаже натиск върху Европейския съвет и Европейската комисия да преразгледа предвидните съкръщения по този бюджетен ред. Както винаги правя всичко възможно за насърчаване и гарантиране на предимите средства на програмата за образование, която сега се нарича Еразъм за всички. Ако разгледаме разходите по заглава от населението, се оказва, че това е една от най-ефтините програми едновременно с това е една от най-успешните. Непрестанно сме се борили за увеличаване на средствата за образование. Това е една позиция, която се споделя от всички политически групи. Важно е колко, ясно е колко са важни тези, тези програми, затова трябва да се борим за тяхното финансиране. И накрая програмата за европейско гражданство. Тя е много важна програма, която позволява на неправителствени организации да разпространяват европейската идея сред европейските граждани. Това беше една от най-тежко засегнатите програми и едновременно с това е една от програмите, от които се нуждаем най-много в момента, тъй като Европейския съюз се отдалечава все повече и повече от гражданите си. Затова трябва да полагаме повече усилия за осведомяване на населението на Съюза и се надявам това да е още една програма, по която да можем успешно да работим заедно. Ще спра до тук и ми се струва, че ни чакат много тежки годишни бюджетни преговори. Благодаря ви. Благодаря си, Дони, госпожа Карвайо. Благодаря, господин председател. Бих искал да подкрепя казаното току-що от колегата Сидония. Смятам също така, че трябва да бъдем последователни. Вече цяла година обсъждаме приоритетите на парламента ми се струва, че вече е постигнат консенсус, а именно политиките, които насърчават економически растеж, като например образованието, научно изследвания и малките и средни предприятия са големите приоритети за парламента. Затова смятам, че и бюджета за 2014 година трябва да отразява тези програми. Бих искал да спомена още много важна програма Хоризонт 2020 година. Знаем, че това е една програма, която те първа започва и една от програмите, по която има значително увеличение в, в сравнение с миналата година. И затова трябва това разширяване на програмата да се отрази и в бюджета й. Благодаря. Думата има Моника Холмайер. Във връзка с два въпроса ще направя няколко забележки. Първо, по европейските училища. Непрекъснато повтаряме колко е важно образованието, а междувременно да родителите плащат до 800 евро за да могат да изпратят децата на училище. Наистина това е в крайна сметка много странно, че съвета и комисията не могат да осигурят средства на родителите, за да платят таксите за училище. Не ми е ясно как е възможно точно по отношение на европейските училища да се съкръщават толкова драматично, драстично средствата дори и в Германия винаги се стряскам, когато човек, че когато някой иска да съкрати средства в бюджета, започва с строежа на училищата. И още нещо. Агенциите. Изобщо не можем да решим спора и не бива и да се бием с никого, както се казва, нито с съвета, нито с комисията за агенциите. Някакси трябва да се опитаме да намерим решение. Отново се връщам на примера с косенето на трева и косачката. Еми ще направим, така да се каже, една подстрижка, ама така, че да бъде еднакво за всички агенции. Когато има агенции, които имат едни и същи задачи в продължение на години и не получават допълнителни средства, там е по-допустимо да се направят съкрещенията, но когато изведнъж се оказва, че агенцията е нова и сега започва да действа или е, съществува отдавна, но получава нови задачи, които изискват нови средства, да се правят точно там съкрещение е наистина нелогично. искате ли да обобщите дискусията? Да, най-напред бих искала да благодаря на колегите за техния принос. Обсъдихме както общия контекст с господин Рике, Вдигна се и важния въпрос за стратегията. Защото е ясно, че не можем само да се върнем към положението на комисията. Има и конкретни въпроси, като например европейските училища, образованието и други конкретни програми. Записах си всички коментари на колегите. Напълно съм съгласна с вас. Преговорите ще бъдат трудни. И ще трябва да се навлезе в подробности, за да постигнем задоволителен резултат. Редици въпроси бяха свързани с европейските училища в частност. Тук бих предпочела да оставя Европейската комисия да обясни своето предложение, тъй като още в самото предложение на комисията имаше проблеми с европейските училища. Това е въпрос, който Европейският парламент е разглеждал нееднократно в миналото и отново се сблъскваме с него. Въпросът наистина е важен, тъй като европейските институции са разпръснати из цяла Европа и е ясно, че няма как да привлечем най-добрите служители за институциите, ако те не могат да са сигурни в доброто образование на своите деца. Това е към момента. Ще продължим с обсъжданията по-нататък. Благодаря, Ан. Благодаря на двете госпожи и докладчици. Искам да припомня, че по проекто бюджета за 2014 година крайния срок за внасяне на изменения е днес до обяд. И Предвидения график е, от комисията по бюджета е дебат на 26 септември и гласуване на измененията през на 2 и 3 октомври. Измененията, отнасящи се до бюджета, а в гласуването на резолюцията ще се състои сряда, 9 октомври, на е, е, заседание, което по изключение ще се състои в Страсбург, поради графика на пленарните заседания. Сега ви предлагам да останем едва ли не на същата тема и да преминем от е, проблемите на бюджета за 2014 година и избора към необходимите допълнителни средства за 2013 година, т.е. които влизат в коригиращия бюджет. Господин Джованни Лавия Господин от комисията, предлагам ви да минем всички теми, свързани с бюджета и тогава да отговорите. Сега давам думата на Джовани Лавие по точки 7 и 8. Благодаря, господин председател. Днеска имаме два коригиращи бюджета, шести и 7 днес ще, тях ще разгледаме днес. Те са съвсем различни. Коригиращия бюджет за 2013 година беше прият на 10 юли от комисията. И това е бюджет, който е, има доста технически характер. Е, преразглеждаме прогнозата за традиционните собствени ресурси, базите на ДДС и брутния национален доход, и изчисление възоснова на брутния национален доход, бюджетиране на корекциите на Обединеното кралство и преразглеждане на намаляването на брутния национален доход на Нидерландия и Швеция за 2013, т.е. елементи, които налагат на промяна в участието на държавите членки в общностния бюджет. В рамките на този коригиращ бюджет и е, влиза и друго пера. 61 е, е, е, милиона евро приходи за плащания. Става въпрос за плащания, осъществени от Microsoft на 5 юни 2013 година. Санкция наложена на Microsoft за неспазване на правилата на конкуренцията. В този коригиращ бюджет е включен също и друг елемент, а именно измяна на бюджетната структура, за да се отчетат създаването на допълнителни фондове на Европейския съд по член 5 на финансовия регламент. Нов финансов инструмент, който се управлява от комисията и който дава възможност да се контролират ресурсите, предоставени от външни дарители. Във връзка с създаването на тези фондове, бихме могли да поискаме допълнителни подробности от комисията. Това мога да кажа по този коригиращ бюджет, шестия бюджет, който е изключително техничен беше представен на 10 юли, както ви казах, от комисията. И на 11 септември час срока, в който трябва да бъде е, прият. Сега минавам веднага към следващия коригиращ бюджет, номер 7. Той е съвършено различен. Той се отнася до увеличаване на средствата за Европейския социален фонд и по-специално кредитите за участието са 150 милиона евро в рамките на многогодишна финансова рамка. Целта е вземе под внимание споразумението между 28-те държави членки в съвета. Предвижда се увеличение на средствата за три държави членки, отпускани от Европейския социален фонд 150 милиона общо, като кредите за поети ангажименти. Тези три страни са основно Франция и в по-малка степен Италия и Испания. Този проект коригиращ бюджет има основно политически характер, защото проистича от споразумението по многогодишната финансова рамка. Вече сме засягали този въпрос в рамките на тристранната среща, в частност миналия вторник. И тогава си дадахме сметка, слушайки отговорите на комисията и на съвета, е, какво е, е, че, че този коригиращ бюджет има доста особен характер. Повтарям отново, нещо, което неведнъж съм казвал – Този коригиращ бюджет предвижда увеличаване на кредитите за поети задължения и ние трябва да обърнем специално внимание. Трябва много внимателно да следим поетите задължения и плащанията, ако искаме да се стигне до политическо споразумение. Разбира се, съвета винаги може да постави условия, но когато се поемат задължения, те трябва да бъдат гарантирани за съответните плащания. Е, Благодаря на докладчика. Може би сега а, бих помолил генералния директор от комисията да изложи своето виждане и по коригиращи бюджети по проекто бюджета за 2014 година, да отговори на въпросите зададени до тук от депутати и след това да дам думата на колегите, които поискаха думата. Господин генерален директор. Благодаря, господин председател. Ще премина и през трите теми. Финан... Многогодишна финансова рамка, управлението на бюджета 2013 и проекто бюджета за 2014 година. По финансовата рамка нямам много какво да кажа. Просто взимам под внимание факта, че парламентът има намерение да гласува на второто пленарно заседание през октомври една дата, която ще ни даде възможност да спазим графика, да успеем на време да завършим законодателния процес, е, но се надявам, че всички участници и всички заинтересовани страни и в тази зала включително но ще разберат, че след сесията от октомври, втората сесия, ще има сериозни затруднения при прилагането на новата финансова рамка и на законодателните разпоредби, които я съпътстват. По отношение на бюджета коригиращия бюджет за 2013 година имам да кажа няколко неща. Комисията приветства желанието на парламента да гласува проекто коригиращия бюджет 2 следващата седмица. Това е глътка, важна глътка въздух за всички в този момент Комисарят по време на тристранната среща обясни, че ако се сравнят данните от края на август 2012 с тези от 2013 година, въпреки ограниченията, които сме наложили върху плащанията, имам, стигаме до цифрата 9 милиарда допълнителни плащания в края на август 2013 спрямо същия период от 2012 година. Тоест, това показва колко силен натиск се оказва върху нас. И в това отношение бих искал да потвърдя, че комисията възнамерява на, на последното си заседание през септември да приеме проекто коригиращ бюджет е, който наричаме проект Корираш бюджет 2А е, за 3,9 милиарда евро и отправихме това послание и на, и на съвета, и на парламента, но особено на съвета, послание, в което казваме, че е спешно този проект бюджет да мине, да бъде прият в рекордно кратък срок, така че парламента да може да го гласува на второто си пленарно заседание през октомври, за да сме сигурни, че комисията може да използва този бюджет за набиране на средства, последното набиране на средства за 2013 година в средата на ноември тази година. Ако този бюджет не бъде гласуван, трябва да кажа, че някои сценарии могат да ни изправят пред изключително сериозни трудности е, с наличните средства, економически и политически трудности. По отношение на другите проекто коригиращи бюджети нямам какво повече да добавя към казаното от господин Лавия по 6 и 7 коригиращи бюджети. Мисля, че всичко е ясно и той много пълно ги представи. По отношение на проекто бюджета за 2014 година. В тази зала проведахте една много пълна и богата дискусия обхващаща почти всички елементи и комисията е напълно съгласна с анализа, който беше направен от депутатите. Ние също имаме чувството в комисията, че експертите в държавите членки сякаш забравят, колкото и да са експерти, че Европейския съвет драстично съкрати размера на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Няма да повтарям цифрите, вече цитирани от госпожа Йенсен, но независимо дали става за поети задължения или плащания, ако направим сравнение с 2013 година, включително с коригиращия бюджет, виждаме, че е, равнището, размера на плащанията е доста по-низко. И мога да кажа, че а, е, дори отчитайки гласуваните а, е, коригиращи бюджети, а, а, необходимостта от средства ще се увеличава. И знаем, че е, и още преди летния е, отпуск непрекъснато се говореше за необходимостта да се извършат тези плащания. Този въпрос не е изчезнал. И когато говорим за подготовката на бюджета за 2014 година, искам да ви уверя, че комисията беше изключително затруднена правихме избор в много отношение. Искам тук да се обърна към господин Рике. Напълно съм съгласен с анализа му, но не и с заключението по отношение на равнището на плащания. Направихме нашия избор в много отношения и в частност да е, оценим скромно равнището на плащанията по новите програми, така че да оставим максимално място за оценката на плащанията, свързани с вече сключени договори. И ако успеем да достигнем а, до тавана, е, а, просто защото няма, а, няма как другояче да постъпим. Тук става въпрос за приоритети, за поети задължения. Трябва да се плаща. Не може да се избегне от това и в комисията, и се радваме, че и парламента ни подкрепя, смятаме, че е абсолютно безотговорно да се намалява размера заделен за плащания. Дори за размер, който изглежда малък спрямо размера на бюджета размер, е, определен от съвет. Така че комисията би желала парламента да възстанови размера на плащанията до този, който комисията посочи, да възстанови и е, размера заделен за поети задължения, така както комисията го предложи и се радваме на заключението на госпожа Йенсен в това отношение. Сега искам да отговоря на някои по-конкретни въпроси, които бяха зададени по време на дискусията. Европейските училища. Комисията в предложението си за бюджет беше определила размер за европейските училища, който отчиташе известната еволюция в структурата на финансиране – не пипнахме средствата, предоставени на европейските училища, до толкова доколкото част от тези средства идва от агенциите, а не от петата рубрика от бюджета. Но средствата ще останат едни и същи. Само, че не е оправдано е, от бюджета на комисията да се изплащат всички разходи, свързани с функционирането на европейските училища, след като агенциите и другите институции, като например Европейската централна банка, въобще не участват или поне до сега не участваха в финансирането на европейските училища. Очевидно е, че трябва европейските е, училища да се финансират от ползвателите им. Ясно е също обаче, че съкръщенията, предложени от съвета, са абсолютно неоправдани и неприемливи. И се радваме, че парламента споделя нашето мнение. Сега, по отношение на агенциите, парламентът, както и комисията, прие междуинституционалното споразумение за 5% съкръщение на персонала във всички институции. Това се отнася и за агенциите имаме а, сериозен проблем, а именно как точно ще разпределим това съкръщение и липсата на кадри. В комисията се опитахме да гарантираме минимум динамични кадри, които да ни позволят да се справяме с всички спешни случаи оказвайки натиск върху други агенции с идеята, че и те могат да рационализират своята дейност. Очевидно е, че бихме могли и би трябвало да се запитаме дали не е възможно е, някои структури да се слеят, някои, някои агенции, ограничен брой агенции да бъдат слети, което ще освободи необходимите ресурси. Все пак имаме една ограничаваща финансова рамка и сме длъжни да се съобразяваме с всички принуди, които ни налага е, комисията не, не иска по никакъв начин да отслабва агенциите. И накрая, в заключение, две думи, за да потвърда казаното от госпожа Йенсен, а именно, че до края на годината ще има две корекции за бюджета за 2014 година. Едното на до 18 септември, в което е, писно, ще се е, е, включат е, последните решения и от съвета за Кипър и класически председател на октомври за сърскостопанската политика. Мисля, че по този начин отговорих на всички зададени въпроси. Благодаря ви, господин генерален директор. Ивало Кафин пуска думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на генералния директор за много ясното обяснение какви са нуждите от плащания и за прехвърлянията от настоящия бюджет към следващия бюджет и към следващата многодишна финансова рамка. Искам да се спра на, на проектите за коригиращи бюджети 6 и 7 и в частност на втората част от коригиращия бюджет, тъй наречен коригиращ бюджет БИС. Радвам се на обещаните средства от 2,9 милиона до края на годината. Схуми че това ще е лоша новина за финансовите министри, тъй като ПКБ-6 най-вероятно ще доведе допълнителен принос от страна на държавите членки. А след това, поради ниското равнище на собствени ресурси всъщност. След това, ще, след това идват тези допълнително 3,9 милиарда евро и смятам, че трябва да настояваме и за двете. На мен лично ми е много трудно да определям приоритети и да решавам дали допълнително 3,9 милиарда са по-важни или това, което правим като изменения на договора в момента с ПКБ 6. Така че се надявам в момента, в който сме в който ще гласуваме за проекторичния бюджет номер 6, ще имаме възможността да разгледаме и втората част от а, а, изменения бюджет. И това е приоритета за а, парламента. По проекта за блокираш бюджет номер 7, честно казано, леко съм притеснена от това, че не мога да да чуе по-ясно обяснение и да представя по-ясно обяснение на този бюджет. Всички знаем какво се случи в съвета, но тъй че този бюджет е свързан пряко с МФР. Я не съм доволен от целият пакет за МФР, но трябва да го приемем като цялостен пакет. И затова смятам, че трябва много ясно да обясним на съвета, че трябва да се финализират условията за МФР преди да започнем да гласуваме е, по отделни елементи от заключенията от е, съвета през февруари и позициите на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря, Ивайло. ние тук, които стоим на председателското място, можех, успяхме да оценим е, вашият, езикът на вашето тяло, когато ни казахте лошата новина за а, финансовите министри, тъй като го съобщихте с е, широка усмивка. Господин Важаво. И я би се свърнал на да, брой. Благодаря, господин председател. Ще се спра също на ДКП 7. Е, как ще говорим за 2014 или за МФР при положение, че не сме оточнили коригиращите бюджети за 2013? И имайки предвид данните за безработицата, и броя на безработните, е, които нарастват непрекъснато. Е, само в сравнение с миналата година се смята, че с 1 милион е нараснал е, броят на безработните и то най-вече сред младите хора. Не можем да си обясним действията на съвета. Става дума за опасност, която непрекъснато нараства и застрашава все повече и повече хора. И това е в тясна връзка, според мен, с допълнителния коригиращ бюджет номер 7. Става дума за страни, които са много силно засегнати именно от безработицата, от социалното изключване, най-вече в е, Италия, Испания, Франция е, има подобни проблеми и за съжаление и в моята страна е, Харватия положението не е розово. 11% е средно безработицата за Европейския съюз сред младите хора, а в моята страна вече надхвърля 50%. Много неприятно е именно, че економическата криза се отрази най-вече върху е, хората в е, активна, работоспособна възраст и младите хора. Така че аз е, ще подкрепя предложението, но също времено трябва да сме наясно, че става дума за палиативни мерки, които е, ще имат някакъв ефект само краткосрочно. Необходими са ни дългосрочни мерки. Не само а, във Франция, Италия и Испания а, трябва да се преодоляват проблеми. За съжаление и в рамките на многогодишния финансов а, а, период, в рамката а, ще трябва да предвидим доста средства. Благодаря ви, колега. Доколкото разбирам, вие правите общи коментари, свързани най-вече с бюджета с 2014 година и с кредитите за плащане, които имаме нужда за 2013 година и в частност тези 3,9 милиарда евро, от които имаме нужда за финансиране за фондовете по политиката на сближаване. Благодаря ви. Не виждам друго да иска думата на този етап. Изключение, разбира се, на господин Лавия. Имате дума за заключение. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал заключението си малко да надхвърля въпроса за проектите на коригиращи бюджети 6 и 7. Действително, сведенията, които получихме по отношение на плащанията на последните тристранна среща, ни дават възможност да преразгледаме малко позицията си и бих искал да се върна казват от Ивайло Калфин. Вярно е, че изпълнението на бюджета за 2013 година не е свързано с липсата на бюджетни кредити за плащания. Но знаете, че тази година имаше немалко прехвърляния, с цел гарантиране, че ще бъдат изпълнени някои бюджетни редове, по които имаше недостатъчно средства. И възоснова на казаното на тристранната среща и възоснова на казаното днес от генералния директор ми става ясно, че Европейската комисия се радва, че първият транш на вторият проект за бюджет ще бъде одобрена на пленарното заседание едната седмица, тъй като това ще даде възможност на Европейската комисия да пристъпи към редица плащания. Едновременно с това Европейската комисия и в частност комисаря Левандовски се ангажира проекта за екологичен бюджет 2 бис, т.е. БКБ 8 или 9, да ни бъде представен в възможно най-кратки срокове. По този начин парламента ще има възможността да разгледа този агрогиращ бюджет. И когато говорихме за многодишната финансова рамка, не бива да забравяме, че определихме редица условия за приемането на МФР, в частност пълното покриване на нуждите за плащания за финансовата година 2013. А сега знаем, че 80% от средствата и кредитите за, бюджетни кредити за плащания за 2013 година вече бяха използвани през първите две три месечия и а, имаме действително нужда от тези 11,2 милиарда и е много възможно те да се окажат недостатъчни. Знаем, че имаше предложение за коригираш бюджет в размер на 11,2 милиарда евро и този втори транш действително е необходим, ако искаме да изпълним бюджета. парламентът е готов от своя страна. Разбирам трудностите на финансовите министри, но смятам, че и съвета от своя страна трябва да си даде сметка, че през втората седмица на октомври не можем да си представим също втората сесия през октомври, евентуално гласуване, без да се постигне някакъв консенсус по а, вторият, по коригиращи бюджет 2 бис. Председателят, благодаря ви. Мисля, че разгледахме като цяло почти всички проблеми, свързани с плащанията за 2013 и бюджета за 2014 година. Припомням ви графика, знаете, че той е много натоварен. И така, идната седмица ще гласуваме в пленарна зала след гласуването днес в нашата комисия проекта за коригиращ бюджет 2 който наричаме между нас първи транш. От нататък, едната седмица след гласуването в пленарна зала, комисията ще представи своето предложение за проект за коригиращ бюджет 2 БИС. Това най-вероятно ще бъде проект за коригиращ бюджет 8. Ще видим. Европейската комисия ще представи също така и първото си писмо за корекция на бюджета за 2013 година през септември, като по този начин ще се отразят последните развития в рамките на преговорите за МФР, включително и изместването началото на периода за плащанията. И класическото писмо за корекция на бюджета за следващото панство ще бъде представено в средата на месец октомври. Съвместно с литовското председателство постигнахме, може би, единственият конкретен резултат от тристранната ни среща провела се преди два дни. Решението беше да се, осъще... да се пристъпи към неофициална тристранна среща относно плащанията през едните седмици, най-вероятно някъде около 26 септември, или с други ми казано, преди заседанието на Комисията по бюджети, предвидено за 26 септември. Може би си спомняте, че предложихме подобно тристана среща на ирландското председателство и то отказа, което е направо немислимо. Идеята беше да се проведе такава тристрана среща, за да се разгледа по проблема с плащанията още през пролета. И ако това заседание се беше провело на времето, значително щеше да се улеснят преговорите по МФР. Ирландското председателство обаче отказа тази среща. Литовското председателство се оказа, показа по-голяма готовност. Е, не е същото като да ако бяхме провели заседанието през полета, но все пак е нещо положително и пак повтарям, тази среща ще се проведе до края на месеца. А по отношение на проекто бюджета за 2014 година. Ще гласуваме на заседанието на нашата комисия на 2 и 3 октомври. и на седмица ще приемем резолюцията. А относно преговорите с съвета, следващата страна среща е предвидена за 16 октомври. А етапът на бюджетното помирение най-вероятно ще има три основни дати. 4 октомври започва периодът на помирителни заседания. По, извинете, 4 ноември поправя се председателя. На 7 ноември е предвидена тристранна среща и ако се стигне до там, а най-вероятно ще се стигне до там, второ помирително заседание е предвидено за 11 ноември. Междувременно, Най-вероятно ще има и среща на високо равнище на трите институции. Датата все още не е уточнена, но целта е да се направи обобщение на постигнатото към момента по отношение на МФР. И така, колеги, предлагам да продължим с дневния ред. Както казах, точка 10 се отлага, точка 11 е свързана с макрофинансовата помощ за хашемиско Хашемитското кралство Йордания. Докладчикът не е тук, но Сидония замества госпожа Наински. Благодаря, господин председател. Госпожа Надежда Ненски ме помоли да представя нейната позиция по това становище и ще си позволя да го прочета. Дами и господа, какво ще се съгласите с мен, че проекто доклада за макрофинансовата помощ за кралство Йордания е прост и безпроблемен документ. Йордания е била надежден партньор на Европейския съюз в продължение на години. Ние от своя страна подкрепяме държавата в процеса на реформи, започнал след арабската пролет. Ние сме поели ангажимент не само за финансово, но и за техническа помощ под формата на работна група. За неща си обаче кризата в Сирия засегна тежко Йордания. Йордания се сблъсква с непрестанно увеличаващ се поток на беженци бежанци, съпътстван с спад в туризма и потока на преки чужестранни инвестиции. Всичко това допринася за влушаването на економическото състояние на страната. Предвид съдържащата позиция на Йордания в рамките на европейската политика за добросъседство, аз съм убедена, че поисканата макрофинансова помощ от 180 милиона евро следва да бъде отпусната. Тя ще вземе формата на средносрочен заем с два транша и ще с продължителност от две години. За да има дългосрочен ефект върху устойчивостта на на економиката на Йордания, макро финансовата помощ трябва да е свързана с оздравяване на финансовото положение на страната. Също така трябва да насърчава увеличаване броя на малки средни предприятия, създаването на работни места и оздравяването на бюджета. Предполагам, че се съгласите с мен, че страната заслужава тази допълнителна помощ и се надявам да внесете изменения в тази насока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря си, Дания. Госпожа Мунес иска думата. Благодаря, господин председател. Моята политическа група напълно подкрепя подхода на докладчика. Йордания е традиционен партньор и съюзник на Европейския съюз. Това е една страна, която полага безпредседентни усилия, за да се справи с потока от беженци. А това е проблем, който сериозно засяга способностите на инфраструктурата на страната. Ето защо напълно сме съгласни с докладчика, в частност и с измененията внесени от нея, насърчаване на МСП, създаване на работни места. Смятам, че няма никакви противоречия по отношение на тази позиция. Нямаше противоречия и в Комисията по външни работи. Благодаря ви. Думата има Инга Гресле. Имам само един въпрос. Въпросът ми е дали сме наясно с начина по който Красно Йордания смята да усвои тези средства. За момента не разполагам с подобна информация. Благодаря ви. Bien. Euh, Sidonia veut répondre à cette question. Сидон, искате ли да отговорите незабавно на този въпрос или да се отвърнем към докладчика? Смятам, че докладчика госпожа Ненски следва да отговори на този въпрос, но от информация, с която разполагам, ми се струва, че в, в случая говорим за макрофинансова помощ, която е насочена пряко към бюджета, както се случва и други, за други държави. Добре, ще запитаме Европейската комисия. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Аз съм представител на генерална дирекция ЕКОФИН на Европейската комисия. Ще започна с отговор на въпроса. Да, става въпрос за традиционна операция за макрофинансова помощ. Целта е да се подкрепи платежния баланс на страната в много труден за Йордания момент, защото в момента дефицит се очаква да е близо 9% от БВП, а дългът е 90% доводите както на правителството да поиска, не да поиска а, помощ, така и на Европейската комисия да, го, да ги отпусне, е, са предвижданията, тъй като се очаква до 650 милиона или 3% от БВП да са свързани с а, а, влушаването на ситуацията в момента. Това са очакванията за бюджетната положение за до година. Ако искате, мога да добавя още нещо. Председателят съжалявам, но не разполагам с необходимото време. За нещата, е случващото се е в момента в Сирия и съседните страни е достатъчно ясно обяснение за необходимостта от отпускане на тази помощ. Припомням ви, че крайният срок за внасяне на изменения по този доклад е 18 септември. Ще гласуваме на заседанието ни на 3 октомври октомври и това е становище, което ще бъде отпратено към Комисията по външна търговия и се очаква да се гласува в пленарна зала на втората пленарна сесия през октомври. Джованни, не разгледахме точка 13 относно преходните разпоредби за преките плащания. По моя вина. Джованни, имате думата. Благодаря, господин председател. Действително, имахме доста разпадено обсъждане на прехните разпоредби относно преките плащания, нямахме възможността да засегнем този въпрос. Тук става дума за едно становище относно регламента и прекните разпоредби за прилагането на ОСП. Най-вероятно следва да ви дам малко сведения предвид закъснението с приемането на многодишната финансова рамка, нов... ОСП в нови си реформиран вид ще влезе в сила от 1 януари 2015 година. И затова за първата година от многото на годишна финансова рамка трябва да се опитаме да направим по-конкретни програмите за развитие на селските райони и да гарантираме успешното прилагане на ОСП през тази първа преходна година. Ето защо водещата комисия, комисията по земеделие и развитие на селските райони, разгледа проекто регламента, а комисията по бюджети също трябва да е твоето становище. От гледна точка на бюджета предложението е неутрално, защото нищо няма да се промени в предварително програмираните бюджети. В становището, което разбира се изготвихме в най-кратки срокове, тъй като Комисията по земеделие и развитие на селските райони иска от нас възможно най-бързо да приемем становището си, тъй като се очаква гласуването по това предложение да бъде в края на септември, за да може гласуването в пленарна зала да бъде в края на октомври и да се завърши работа по цялото досие до края на годината различните сегнати аспекти са свързани на първо място с мерките, които могат конкретно да се прилагат през този преходен период, т.е. говорим за мерките за развитие селските райони не само по отношение на свързани с площа, но и свързани с различни инвестиции. Говорим също така за възможността още от 2014 година да започнат прехвърляния от първи към втори стълб. Съгласно постигнато споразумение в рамките на реформата на ОСП. и относно споразумението за прилагането на ОСП през едните няколко години. Предвиждаме няколко минимални корекции, които ще дадат възможност на държавите членки само веднъж в рамките на този програмен период да извършат корекции и да пристъпят към прехвърляне на средства от първи към втори стълб. становището ще бъде изготвено в, в, в версия на английски язик, след като мине през юрислингвистите, а от вас, господин председател, зависи да ни кажете кога е крайният срок за внасяне на изменения. Благодаря на докладчика. Предлагам да определим крайен срок за измененията на 10 септември до обяд. Ще гласуваме на 26 септември в нашата комисия. Така че Комисията по селско стопанство, водещата комисия, да гласува на 30. Допълнителни коментари не виждам. С това приключваме с точка 13. Остава една последна точка. И тук ще дам думата на Юта Халк. Изменение на регламент 912 за създаване на Европейската агенция за ГНСС. агентура... Благодаря ви. Става дума за Агенцията за глобалната сателитна навигационна система. Съдържанието не е безпроблемно. Става дума за административни клаузи, които са свързани отново с аспекти на гарантирането на сигурността на бюджетните кредити. Естествено, и, и това не е най-големият проблем. Проблемите са свързани най-вече с това, че комисията предложи изменения по отношение на ГНСС. Първоначалното предложение на комисията бе много по-високо, отколкото това, което в момента се отпуска на агенцията за ГНСС. Ето, това за мен беше основанието да кажа, че настоявам за спешни обяснения в писмена вид, в писмена форма, които комисията се очаква, че така и така трябва да даде. Няма някакви законови основания, които да е, налагат подобни съкрещения, так му обратното. И е, след като на 14 октомври предстои гласуване, е, е, и по този въпрос ние настояваме е, агенцията да получи средствата, които са и необходими, за да извърши своите задачи. Ние възлагаме определени задачи. Тези задачи трябва да са гарантирани с съответните суми. И така, това е следващия проблем. Но има и още един е, по-общ проблем, който е свързан и с агенцията за ГНСС. Служителите които се назначават, които работят в, е, и в агенциите, и във всички европейски институции. Очевидно е по-хубаво е, да не идват е, или да не потеглят към работните си места с децата си, защото така наречените европейски училища от тип 2, е, от втория тип, а именно, прегледала съм и съм направила справка, това са училищата в по-големите градове на нашия прекрасен Европейски съюз, би трябвало по някакъв начин да бъдат естествено финансирани от бюджета. Комисията до този момент е плащала за децата на служителите, на членовете на отделните делегации и така нататък, които учат в тези европейски училища от тип 2. Но от средата на следващата година и от следващата бюджетна година не е, така да се каже, от е, коми... бюджета на комисията ще се отпускат тези средства, ще се е, отпускат от бюджетите на така, съответните европейски агенции, като е, агенцията за ГНССЕ. Затова е, аз съм много разтревожена и бих искала да получа някакви обяснения Комисията а, отговаря горе-долу последния начин. Ние от, а, да кажем, от а, категория 5 прехвърляме към а, категорията а, агенции а, и европейски училища от тип 2, за да могат а, да се покрият необходимите разходи. Това обаче е много проблематично. Искам писменно съвсем точно да се покаже какво предвижда комисията. Знаем, че агенцията за ГНСС е със седалище в Прага и там има един коригиращ коефициент за трудовите възнаграждения на слушителите в Прага. Да кажем, заплащането е малко по-различно, отколкото в Берлин, Келн или Брюксел. Този е, коефициента за корекция на е, заплатата зависи от е, коефициента прият за Чешката република. И когато въпросният коефициент е по-нисък, това означава, че, да кажем, коефициента е по-нисък за цялата Чешка република. Но когато става дума за Прага, нещата са доста по-различни от колкото горите в Бохемия а нашите служители живеят и работят в Прага. Така че е, това е, би трябвало да се коригира, т.е. коефициента, който ще върши за е, възнагр... трудовото възнаграждение на тези хора, би трябвало да отговаря на разходите за живот в Прага. Благодаря, Нещата са пределно ясни. Чакаме писмения отговор на комисията на всички тези конкретни въпроси. Крайният срок за измененията е 6 септември, 17 часа. Това е утре. Ще гласуваме на следващото ни заседание на 26 да може комисията ИТРЕ да гласува на 14 октомври, а на кое пленарно ще се реши по-късно. Сега, колеги, преминаваме към гласуване. Моля, проверете у вас ли са картите. <laughs> Чудо, аз не съм си забравил моята. И приканвам асистентите да звъннат на колегите, които се разхождат по коридорите, да не дойдат, защото гласуването е важно. Ако сте готови, започваме с точка 14. Проекто коригиращ бюджет номер 2, първа част. Разполагате ли с вотинг листите? Готови ли сте? Първи компромис А за против въздържали се един приема се Изменение 9 към което докладчикът има устно изменение, което ни е предложено писменно. Original proposed by the commission. За, против, А Алда, против ли сте? Въздържали се? <clears throat> Приема се. Изменение 10 се оттегля. Компромис Б. За. Против. Един въздържали се. Приема се. Компромис С за. Против. Един въздържали се. Един. Приема се. Изменение 15 на Йоран се оттегля. По точките от приембила. Можем ли да гласуваме заедно 2 и 3? За? Не. Добре, 2. За. Против. Да и господин Хартонг. Въздържали се? Няма. 3 за. Против. Въздържали се? Приема се четвъртото се оттегля, шесто на Йоран. Съвместимо с пето. Първо гласуваме шесто. За. Плъчка за, против. Зажали се, приема се. И пето. Ако се приеме, става нова точка от преамбюла Ж. За, против. Един въздържал се. Приема се. Цитати. Изменение едно на докладчика за. Против. Зажали се. Приема се. И окончателно гласуване. Картите у вас ли са да гласуваме електронно? Моля, гласувайте. 33 имат карти. 34 дори. 35, о! Някой обаче не е гласувал. Край на гласуването. 31 за, 2 против, нито един въздържал се. Приема се. А, пардон, един въздържал се. Приема се. Следваща точка, коригираш бюджет номер 3, едно единствено изменение на докладчика за, против, един, въздържави се един, приема се. Окончателно гласуване, пак електронно. Гласувайте. Край на гласуването. 33 ма за, 1 против и този път няма въздържали се. Приема се поздравление за докладчика. Сега продължаваме нататък. Коригираш бюджет номер 4. Искате първо петия ли да гласуваме? Добре, добре, можем да си позволим това. Пети кор... коригиращ бюджет с едно единствено изменение към точка С от преамбюл, изменение на докладчика, да се заличи този, този текст за, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване с картите. А, разбрах кой не гласува. Май, май че се събуди. Някой гласува вместо депутат, някой секретар. Край на гласуването. 33 за 1 против, нито един въздържал се, същия резултат приема се. И сега след е, петия коригираш бюджет, можем да се върнем към четвърти. Имаме две изменения на господин Харток. Можем ли да ги вземем на веднъж? Окей, okay, за. Само автора. Против. Всички въздържали се няма, отхвърлят се. И окончателно електронно гласуване. 35 гласуваха. Край на гласуването. 33 за, 2 против. Приема се. Поздравление на докладчика. Следващата точка доклад по точка 18 на господин Фернандеш, който съответства на гласуваните вече е, коригиращи бюджети. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма нужда да се гласува електронно. Се, гласуваме по, по същата тема. Следващата тема, различна, доклад на господин Алфонси, протокол за споразумение с барството с Кот Дивуар. Няма изменение. Общо електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ставате все повече. 36 броя нараства. Край на гласуването. Винаги има двама против. 34 за. Приема се. Поздравление за господин Алфонси. Точка 21. Доклад на Юта Халк за Агенцията за морска безопасност. Имаме изменение трето на докладчика за против И, и, изчакайте, докладчик иска да обясни нещо. Малко уточнение. Салвадор каза, че ЕНП ще гласува само против цифрите, но иначе приема останалата част. Добре ли съм разбрала? Става въпрос за новите задачи на Агенцията за морска безопасност агенцията разполага с твърде малко пари. Успяхме да постигнем това, което искаше агенцията. Но Салвадор каза, че ще гласува против цифрите, защото смята, че те не отговарят на данните, предвидени в многогодишната финансова рамка и че не може да се надхвърлят размер определен в МФР. Искам да съм сигурна и всички да знаят за какво става въпрос. Че всъщност гласуват против цифрите, но за останалата част. Някой от НП иска ли да отговори? Явно, че в залата витае мисълта на Салватор и стига до членовете на НП, които ще е, отговорят с неговия глас. Е, НП ще направи ли коментар, ще отговори ли на Юта, Сидония? само за да сме сигурни, че е наясно. С увеличението се увеличава размерът на 185 милиона, т.е. има увеличение. Тоест, ако искаме увеличение на размера, трябва да гласуваме. А ако искаме да запазим първоначално предложение на Европейската комисия, гласуваме против. Правилно ли ви разбрах? А доколкото разбирам, вие като докладчик настоявате за увеличаване на размера. Правилно ли ви разбирам? Говорим за изменение 3. Да. Всъщност, обяснението ми засягаше целият текст. А изменение трето предвижда увеличен размер. Но другите две изменения не са свързани с конкретните суми. Става въпрос за препоръки към Европейската комисия. И доколкото ми обясня, обясни Салваторе, той е против конкретната сума. всъщност, ако добре разбирам, това, което каза Юта, трябва да накара НП е да гласува против изменение 3, но да гласува за изменение 1 и 2, ако добре разбирам. Схванах ли нещата? Какво каза? Явно духа на Салватор витая в залата. И затова предлагам електронно гласуване по изменение 3, защото явно има разделение на мненията. Моля, гласувайте по изменение 3. 35 души гласуват. Тридесет и седем. Ще стигнем май до 80 на гласуването. Край на гласуването. 20 против, 16, 20 за, 16 против. Приема се. Едно и две онблок. Кой е за? Против. Един. Въздържане се. Приема се. Поздравление на докладчика. Все пак трябва да гласуваме и целият текст. Моля за електронно гласуване. Надявам се 37 да гласуват като начало. Край на гласуването. 33 за против. Поздравление за докладчика, с което приключихме с гласуването по становища за преводи. Има ли? Джовани. Трябва след гласуването на доклада Алфонси посветен на споразумението в областта на риболова с Кот Дивар, Дивар трябва да гласуваме 680 е, хиляди евро или милиона евро. Не... Защото няма друга възможност за финансиране на това споразумение. Добре, кой е за този паричен превод? Против, въздържали се. Всъщност това е същия вод. Е, за трансфер на пари. Друг е, превод паричен нямате трансфер. Дерек Вон има също един трансфер. Да, всъщност има две искания и по двете няма никакви противоречия. Едното е от омбудсмана за покриване на на политиката по оставане длъжност на новият омбудсман, а вторият е свързан с Европейския орган за защита на данните. Трябва да се назначат нови служители, тъй като има недостиг на персонал в организацията. Тези трансфери са неутрални от бюджетна гледна точка и няма никакви противоречия по тях, така че моля колегите да подкрепят и двата трансфера. Благодаря, Дерек. И така първият трансфер за Европейския омбудсман за, против, Въздържали се, приема се. Вторият трансфер относно Европейския орган за защита на личните данни за, против, въздържали се, приема се. По политиката за сградите нямаме какво да кажем и така приключихме с гласуването. И стигаме до точка 25. Джордж Лайн вече е сред нас. Джордж, искате ли да ни поставите накрая, накратко съвместната работна група на бюрото и комитета по бюджети? Благодаря ви, господин председател. Откакто за последен път ви докладвах, имаше една среща в края на месец юли и една среща вчера. Работеше с редица насоки за подобряване на ефикасността, На първо място е тренираща програма Европейски парламент без хартия. Там се търсят економии. Търсят се економии също така и по на ефективността по някои аспекти на работата на администрацията и търсене на сближаване с системите на Европейската комисия, вместо да имаме две отделни административни системи. Но основната работа е преговорите с двете консулта... двата консултативни комитета, т.е. Комитета на регионите и Европейски социален... економически социален комитет, извинете, като целта е да се обединят службите за устен и писмен превод. Тук има възможност за много сериозни економии, като разбира се, економизираните средства могат да бъдат инвестирани в научната дейност и получванията, които се извършват в рамките на Европейския парламент в подкрепа на законодателната дейност на членовете на парламента. До тук обаче не сме постигнали споразумение, тъй като разбира се говорим за чувствителни въпроси между администрациите, има известни опасения, че Европейския парламент се опитва да контролира администрациите на другите две институции, но все пак ми се струва, че ще намерим метод за сътрудничество. И ми се струва, че основните, основното въздействие за бюджета ще дойде именно от тези преговори, но към момента не мога да ви кажа нищо по-конкретно, тъй като преговорите все още продължават. Друг въпрос, който разглеждаме, е свързан с а, календара на парламента. и евентуалното увеличаване на броя на тюркуазените седмици или евентуално увеличаване на, работните, на продължителността на работните седмици. По този начин могат да се осъществят сериозни економии. Разбира се, целта имаме нужда от политическа подкрепа от всички политически групи, а както може сами да се досетите, не всички колеги са склонни да ни подкрепят, но и в тази насока ще се направят конструктивни предложения. Както обещахме, ще се направи ще бъде изготвен доклад на вниманието на Комисията по бюджети. Вчера го обсъдихме. Надявам се този доклад да бъде добра основа за конкретни преговори за конкретни е, мерки. За нещастие няма никакви предложения за конкретни економии, които да могат да бъдат включени в е, проекта бюджета за 2014 година. но ще се опитаме да предложим някои изменения с Моника Холмайер и другите докладчици в Сянка, за да може Европейския парламент да се доближи възможно най-много до реално замразяване на бюджета. Към момента обаче бюрото не ни е предложило никакви революционни идеи за економии, нито пък някакви революционни идеи за финансиране на предизборната кампания и за евентуалните загуби след нея. Но като цяло ми се струва, че работата върви много добре. Запълзва се празнодата, която съществува в момента между Комисията по бюджети и бюрото. И се надявам, че с усилията си ще успеем да подобрим работата на членовете на парламента, като е основната ни цел всъщност. Председателят, благодаря ви. Радвам се, че работата в съвместната работна група е интересна и се надявам скоро да може да споделите с нас резултатите от тази работа. А, естествено, нашата комисия си запазва правото да вземе сама решение какви изменения ще предложи. Макар и това може би да не е много окръжаващо към колегите от бюрото в търсенето им за нови економии. Благодаря ви, за това приключваме с дневния ред и ви предлагам да приключим с заседанието на Комисията по бюджети. Продължаваме с заседание на координаторите. Закривам заседанието. И ще помоля устните преводачи да останат до 12.30. Ще се възползваме от техните услуги поне за една част от заседанието на координаторите.